Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr... Скъпи колеги, дами и господа, уважаема общественост! Откривам е, днешното заседание. Добре дошли. Е, както знаете, малко променихме е, е, реда по дневния ред. Започваме с темата атаките срещу информационните системи за отмяна на рамковото решение на съвета. докладче Кристиана Ерлер. Давам му думата, заповядайте. Благодаря много. Обединението на е, европейските бизнес асоциации е, окачестви е, престъпленията като е, едни от най-тежките за общността. Американското правителство преди 4 седмици публикува един документ е, с е, статистика, каквато все още няма за Европа. В този доклад се казва, че щетите пречетени на Америка от кибератаки и киберпрестъпления в целия им спектър възлизат на 40 милиарда долара. Така че наред с чисто криминалното измерение на нещата, можем да говорим и за економическо такова. В този смисъл е напълно адекватно да излезем с становище. Това ще го направи комисия Либе, която е водеща. Още 2004 година в ФАКската програма и после през 2009 в Стокхолмската програма, след това в цифровия дневен ред Европейския съюз се зае с темите за киберпрестъпността. Някои страни членки разполага с правни инструменти от различен характер в тази област. Има някои държави, при които киберпрестъпленията не се считат за такива и следователно няма правни инструменти за преследване на този вид престъпления. Има множество вратички в, и празноти в законите, в други страни членки, които позволяват на а, хакерите да провеждат различни атаки в тези държави. А, така че разликата в дефинициите за това какво представляват кибератаките водят до проблеми. И за това се случва много често да си имаме работа с такива атаки. С настоящата директива комисията възнамерява да допълни рамковото решение на съвета. Онези, които са разглеждали текста, са установили, че повечето неща казани вътре са безспорни, Предвиждат се сътрудни, подобряване на сътрудничеството между съдебните системи, полициите и така нататък, е, е, наказанията в Европейския съюз. Juristischer Personen die gerichtliche Zuständigkeit und auch der Informationsaustausch. Ich erwähne, Споменавам всички тези неща, защото не всички страни членки се занимават с тези теми и за това е необходимо те да се обобщат в една директива. Докладът за изпълнението на рамковото решение показва, че в много страни членки е постигнат голям напредък, но в почти всички страни членки съществуват празноти или вратички в законодателството. Така че аз на, още на този ранен етап се свързах с колежката Холмайер от комисията Либе. Тя е докладчик там по тази тема. Проблема е, че темата е толкова широка и натоварена с толкова проблеми, че сътрудничеството между политическите групи все пак работи добре, но бюрото очаква работа по досието да бъде завършено още по време на това председателство, но преобладаващото мнение е, че трябва да се проведе едно изслушване по тази тема, за да се изслушат различните страни. И за момента все още не е ясно какъв е графика във времето в комисия Либе, което спира и нас по работата по това становище, защото зависимо от това, което ще ни представи е, Либе. Така че в момента е трудно да се каже как ще се развият нещата във времето. Въпреки това, за съм а, ам, записал вече някои точки, които са важни от а, гледна точка на а, нашата комисия да бъдат включени в а, а, новия текст, въпреки че това е класическата област, която работи Либе. Важно, е, е, важно е, че сме получили сигнали от е, бизнеса, които показват, че е спешно да се криминализира този вид престъпност и да се запълнят празнотите в законодателството Наскоро имаше една атака а, срещу Европейската система за търговия с емисии, която доведе до пълен срив а, на а, европейските IT системи. След първоначалния анализ на този случай се стана ясно, че са използвани така наречените backdoors в страните членки и ще се отнася до изискванията за сигурност към ЕТС платформата са били такива, че е било сравнително лесно да се парализира за 14 дни цялата тази е, система. Тоест, е, това беше един успешен е, опит за кражба на лицензи в размер на милиони. Това всъщност е, беше един опит, както казах, успешен опит е, да се откраднат 30 милиона. Е, Тоест това е сума сравнима а, е, с банков обир, дори доста по-голяма от а, тази. Е, в моето становище ще се е, спъра в економическото измерение на е, киберпрестъпността и най-вече отражението е върху малките и средни предприятия, защото те в все по-голяма степен биват засегнати от такива атаки, за които щетите са много големи. Те също така нямат нито опита, нито финансовите ресурси да се предпазят. Ще обърна внимание на инструментариума, с който разполага Европейския съюз. Ние вече сме обсъждали това в рамките на Стокхолмската програма и цифровия дневен ред. С това говорихме с госпожа Круз преди няколко дни. Друго важно нещо е че всички инициативи на европейско равнище трябва да бъдат свързани тук в парламента, защото ние трябва да вземем решение за мандата на ЕНИЗА а, заедно с комисията Либа трябва да очертаем рамките на понятието киберпрестъпност. момента Европа до известен смисъл не разполага с, с средствата, с които разполага Съединените щати, за да може едино на централизирано ниво да събира данните от страните членки за това какви щети са причинени от киберпрестъпността. Разполагаме с статистика само от някои страни членки. В този смисъл ни липсва общата европейска картина а, на а, проблема. А, това, ако разполагам с тази картина, ще ни помогне да решим къде трябва да съсредоточим компетентността по този а, въпрос някои страни членки не са на мнение, че с тази тема трябва да се занимава европейска институция като Европол. Може би е, сега някои технически аспекти, които се обсъждат в е, бизнеса най-вече е, първата отбранителна линия, така да се каже, не бива да бъде в полицията, а, а в а, големите телекомуникационни а, фирми в а, Европа. А, защото страните членки не разполагат нито с инструментите, нито с средствата да се борят с атаките. Трябва да се анализира ам, дали. А, заплахите, които ще формулираме в директивата, наистина са актуалните заплахи. Э, ähm, трябва да има редица експерти от промишлеността, които са на мнение, че ботнетовете не представляват истинската опасност опасно, опасност представляват целенасочените атаки а, е, срещу определени IT структури. Всъщност те причиняват е, истинските щети. А, е, а, има нужда от още изследователска работа по този въпрос, т.е. трябва да свържим нещата с изследователските програми в момента, в който разполагаме с статистика. Така че е особено важно да се обединят средствата, с които разполагаме по различни програми и инициативи. Тоест, това е един от основните аспекти, които можем да включим в доклада, тъй като доклада се занимава най-вече с правната рамка на нещата. В този смисъл ви благодаря за търпението. Мисля, че тази тема ще ни занимава и през следващите години. Важно е самите ние да разберем, че Е, че ще работим по тази тема в е, различни комисии и няма смисъл да изготвяме различни доклади, а, а трябва да се обединим и да работим заедно, да работим с госп... Е, моето сътрудничество с госпожа Холмайер е изключително добро. Тя е много отворена и готова да приеме нашето мнение защото тя също е на мнение, че това е въпрос, по който трябва да се работи не само на правителствено ниво, а е много важно да чуем и какво смята бизнеса. Е, Председателят, благодаря ви. Първият ни оратор е докладчикът в сянка господин Еншо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка по това становище. Същевременно съм и докладчик по становище в Комисията по граждански свободи. Киберпрестъпността и кибертероризмът са двете основни понятия, които се свързват с атаките срещу информационни системи. Обект на подобни атаки са правителствата, бизнесът и също така и европейските институции качеството си на законодатели трябва да осъзнаваме, че основните причини за подобни явления се основават на редица фактори. Във връзка с това трябва да направим на ниво законодателство ясно, ясна разлика между умишлените атаки и такива, които не са умишлени. Според мен трябва да се увеличи степента на хармонизиране на наказателно-правните разпоредби във всички държави членки, тъй като явлението се наблюдава на трансгранично ниво. Държавите членки не могат да се справят с увеличаващия се размер на това явление. Затова призовавам за по-голяма активност от страна на европейски структури, като Европол и Евроюст. Ще се обявим също така и за строги санкции срещу неправомерното проникване в информационни системи. Наскоро бяха прияти редица мерки за даване на отпор на явлението. Увеличи се степента на координация между държавите членки и мрежата от европейски агенции за информационна сигурност. Как можем да увеличим степента на информираност относно кибератаките? Държавите членки могат, например, да създадат национални звена за контакт, така че всички кибератаки да могат да бъдат докладвани незабавно и ефективно. Така ще отправим едно много твърдо сериозно послание към хакерите и извършителите на подобни деяния. Документът, издаден от комисията, се основава на пет основни стълба подготовка, смягчаване на ефекта, справяне с последиците, превенция и други. Тези пет стълба трябва да залегнат и в новата директива за информационните системи. Съгласно данните на комисията, до момента само 12 държави са започнали мерки по широко мащабни действия за даване на отпор на такива атаки. Но всички държави членки трябва да предприемат в максимално кратък срок такива мерки трябва да гарантираме довери, да спечелване на доверието на потребителите към информационните системи. За целта трябва да установим сътрудничество между съдебните органи. От гледна точка на бизнеса е необходимо да се наложат санкции в рамките на наказателното производство. Така ще увеличим нивото на защита на малките и средни предприятия, които зависят от информационно-технологични системи, както и доверието на целия бизнес. Конвенцията за престъпността в кибернетичното пространство, става дума за Конвенцията на съвета на Европа от 2001 година, трябва да бъде предоговорена. В нея има определения на неправомерна намеса, както и на неправомерно прихващане на данни, както и определение на размера на санкциите. С радост ще работя с господин Ел Халет по това становище, както и всички останали докладчици в Сянка. Председателят благодаря, колегата Цукалас. Ще кирио проедре. Αυτά που οι συνάδελφοι ανέφεραν είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Това, което казаха колегите, е изключително полезно. Това, което каза господин Ерлер, е, е всъщност е, най-важното, което трябваше да се чуе. Всичко е важно за уреждането на материята, но темата е изключително техническа и аз искам да кажа, да разкажа за опита, който имам като професор. Сега, как стоят нещата около информацията? Информацията може да се съхранява, може да се пренася, може да се обработва, да се изменя, да се умножава и разпространява. Ако а, информацията се свърже посредством а, мрежи, а, и ако човек действа възоснова на здравия си разум, става ясно, че е, срещу кибертероризма трябва да се борим чрез изследване на проблема, защото проблема е технически и е от изключително важно значение. В е, една книга от 85-та година се казва, че е, е, бъдещето на тероризма е в интернет и в мрежите. Последните събития доказват това твърдение. тази тема е много важна за упражняването на властта от страна на правителствата, но е също така и от голямо значение за бизнеса, за промишлеността, за предприятията. За това мога само да кажа, че се радвам, че в момента всички започват интензивна работа по текстовете, с които разполагаме. Трябва да подкрепим ЕНИЗА, както с технически средства, така и с по-задълбочени изследвания по въпроса. Благодаря още веднъж колегата Ерлер. Аз искам да благодаря Виждам, че докладчиците в Сянка и колегите а, а, знаят и разбират доста от темата. А, всички изподелят моето схващане, че в миналото работихме на парче доста фрагментирано. А, един а, пример, европейските институции не разполагат с адекватни мерки за защита, дори нямат wireless връзка навсякъде. И всичко това ни прави много уязвими. Това, което ми се струва важно да се каже в доклада, е следното. В доклада много се говори за хармонизиране на законодателството. Но мисля, че трябва да подходим малко по-широко към темата. Множество от понятията, които които искаме да криминализираме и по които искаме да хармонизираме законодателството, изобщо не са дефинирани всеки ден получаваме информация за нови случаи, които са ощетили граждани и институции, за които изцяло липсват понятия, липсват и правни понятия. И ако попитаме господин Барозо, госпожа Крус или госпожа Малмстръм дали днешния ден е опасен за Европейския съюз, що се отнася до електронната сигурност, те, за разлика от някои малко страни членки Съединените щати, те няма да могат да ни кажат дали в момента се правят опити за интензивни атаки. Искам да кажа, че ние нямаме информация. И когато говорим за хармонизиране на законодателството, трябва да сме наясно, че много от нещата, които трябва да станат състав на престъпления, са толкова нови, че изобщо не са обхванати от нашите понятия, от нашия е, правов в ред. Тоест, ние се нуждаем спешно от една по-силна ениза. Няма нужда да се занимаваме с някакви тривиални неща. Просто трябва да си кажем, че се нуждаем от силна ениза. И ако пак си послужим с а, а, Съединените щати, трябва да кажем, че в техния департамент за киберсигурност работят хиляда експерти, IT експерти. Ако направим сравнение с Европейския съюз страните членки, едва ли ще съберете около 200 такива специалисти. Така че тази тема ще продължи да ни занимава през следващите години, тъй като този вид престъпления представляват съществена опасност за економиката и за промишлеността. Примера с платформата за търговия с емисии ни показа, че могат да бъдат засегнати и централни европейски политики. И още веднъж ще повторя, тъй като смятам, че това не се знае а, Казва се, че а, се е сринала IT структурата за търговия с а, емисии, но всъщност това беше успешен, успешен опит за кражба на лицензи в размер на 30 милиона евро. Тоест, тези лицензи просто ги няма, те изчезнаха от платформата. Затова аз ще помоля всички да дадат своето мнение по въпроса и да се съсредоточим не само върху конкретния доклад, а да настояваме комисията да промени своя подход към темата за киберсигурността. И ограниченията, които ни бяха наложени от егоизма на някои страни членки, трябва най-накрая да отпаднат, защото не можем да говорим за защита на отделни страни членки, не можем да защитаваме цяла Европа и най-слабите им места. Затова, според мен, това не е просто едно становище, това е последния начин да алармираме Европа, че трябва заедно да работим по темата. С това нека да приключим работата по тази точка от дневния ред. 11 октомври е крайния срок за внасяне на измененията. Доста далеч тая дата, но такъв е плана на Либе. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Анализ на възможните варианти след намаляването с 20% на емисиите за парникови газове и оценка на опасността за изместване на въглеродни емисии. Ще дам думата на нашия докладчик Романа Йордан. Сисли, давам и думата. Хвала лепа, predsedujoči. Na poročilo je bilo, sem dobila 188 по този доклад бяха внесени 188 изменения. Веднага ще кажа, че редовно провеждам срещи с докладчиците в сянка. Ще изготвим компромиси. Предполагам, че ще успеем да изготвим около 20 компромиса. От документа е видно, че аз самата съм внесла няколко изменения – които обявих предварително. Измененията визират преди всичко постигане на по-голяма четимост на документа и изясняване на структурата му. Позовавам се и на Международната агенция по енергетика, както и на документа на комисията от 8 март пътна карта в областта на енергийната ефективност. Аз самата по-отблизо се занимах с темата енергийна ефективност. 188 изменения бяха внесени, които съм сортирала по групи и сега ще ги коментирам. В една група изменения се отбелязват единствено положителните или отрицателните аспекти на развитието в посока към ниско въглеродно общество. Не мога да одобря подобен подход и не мога да се обявя и в подкрепа на подобни изменения. Искам да постигна един балансиран текст на доклада, т.е. искам да отчета както положителните, така и отрицателните аспекти. Ще се позова и на финансовата криза, която се отразява върху ценообразуването. Наблюдава се понижаване на цените, но и понижаване на нивото на инвестициите – Едно от измененията в тази група визира тази промяна. Бих подкрепила това изменение, за да постигнем един по-балансиран текст. Втората група изменения се отнася от, до системата за търговия с емисии. На първия етап от прилагането на тази система бяхме изправени пред финансова криза. Това е отразено в моя документ, но ще ви дам за пример Нова Зеландия или Калифорния. Видно е, че системата за търговия с емисии е правилния подход. Не се обявявам в подкрепа на онези изменения, които се обявяват за премахването на системата за търговия с емисии. трябва да отхвърлим и онези изменения, които предвиждат съществени изменения в системата за търговия с емисии, тъй като системата все още дори не функционира надлежно. Третата група изменения визира поставянето на нови цели за периода до 2020 година. Според мен тези цели могат да са по-амбициозни при условие, че на международно равнище държавите поемат ангажименти. Такова предложение се съдържа в изменение 68 и 69 трябва да предприемем обаче всичко възможно, за да постигнем целите, които вече сме си поставили. Предложението на Европейската комисия, съдържащо се в пътната и карта, според мен е добро. Целта е да продължи функционирането на системата за търговия с емисии. Ще продължим да се придържаме и към постигането на дял от 20% на възобновяемите енергийни източници. Има още една група изменения, които се отнасят до енергийната ефективност. В тази област смятам, че трябва да се придържаме към становището, изразено в доклада на колегата Бенцен. Подкрепям и онези изменения, които предвиждат полагането на по-големи усилия в онези отрасли, които не са включени в схемата за търговия с емисии, например повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд. но според мен не е подходящо да включваме подобни предложения в този доклад. Има още една група изменения, които се отнасят до технологиите. Отнасям се с известно съмнение към подобни изменения, тъй като сме политици и трябва да залагаме политически критерии. На основата на политическите критерии експертите могат да подберат и подходящите технологии – Изменение 34, например, се отнася изцяло до електромобилите. Мисля, че това не е подходящият подход. Още една група изменения се отнася до атомната енергетика и ядрените технологии, но все още, или по-точно този доклад, не е предложение за резолюция за атомната енергия, така че тези изменения също не са подходящи. Някои колеги предлагат например в изменение 36 контрол върху плановете за извеждане от експлоатация на АЕЦ. Подкрепям измененията, които визират разработването на стандарти за интелигентни мрежи, на норми за сектора на транспорта, и други. Информационните и комуникационните технологии също са тема на измененията, както и тяхната роля за намаляването на емисиите. Някои изменения визират и ролята на осмата рамкова програма, Изменения 120 до 122 са много добри. Внесени са и предложения за фонда за сближаване. Това е изменение 170. Има и няколко много добри изменения на тема малки и средни предприятия. Колегата Херцог внесе няколко много добри изменения по тази тема. Друга колега внесе няколко предложения за прилагането на отраслов подход, които мислят, че трябва да бъдат взети предвид. В няколко изменения ми бе обърнато внимание, че не съм надлежно взела предвид е, някои данни, за това ще преразгледам всички данни, на които се основава докладът ми. Някои колеги отправиха опрек към мен, че не съм била достатъчно точна. Например, в изменение 93 ще проверя още веднъж данните. Бе внесено и едно изменение, или по-точно няколко изменения от 99 до 101. В тях се посочва, че изискванията, които поставям по отношение на гъв, не са целесъобразни. Ще проверя всичко това заедно с докладчиците в сянка, като ще се опитаме да постигнем компромиси. Целта на тези компромиси е преди всичко поставянето на по-амбициозни цели в областта на енергийната ефективност. Важно е също така и постигането на компромиси по отношение на улавянето и съхраняването на въглерода. Тези технологии са важни не само по отношение на конкретните цели, но и като цяло. Ще разгледам също така и измененията, отнасящи се до научно-изследователската и развойната дейност. Очаквам с нетърпение коментарите на колегите. Благодаря, разбира се, на докладчиците в Сянка за сътрудничеството, както и на всички колеги от Европейския парламент, които ми оказаха голяма подкрепа в работата по доклада. Председателят, колегата Гриле, току-що ми каза, че ни Имаме посетители, студенти от института Бочони в Калабрия. Добре дошли на нашето заседание. Чудесно е, че младите хора искат да се запознаят с начина ни на работа тук. Продължаваме разискването, господин Гроте. Радваме се, че имаме гости. Тук се виждат и е, млади хора. Е, много ни харесва, че понякога идват и представители на обществото. Надявам се да им е интересно това, което говорим. Ще кажа за тях на информация, е, че това е доклад по собствена инициатива. Един доклад по собствена инициатива или една резолюция имат смисъл само от тогава, когато бъдат подкрепени от мнозинство, голямото мнозинство в парламент момента. А, това, което се случи миналия четвъртък, не искам да ни се случи и по тази тема. И колегин, и Berichterstatterin, ги ist е hier Смятам, че докладчика по темата направи много повече, отколкото беше възможно, предложи компромиси и заобщо създаде много добра основа за постигане на широк компромис в Европейския парламент по този доклад водеща комисия е Комисията по околна среда, но ние също играем ключова роля. Ако искаме да бъдем чути по тази тема, трябва да постигнем наистина широко мнозинство в парламента, иначе можем да си спестим цялата работа изходната ни точка е през 2008 година климатичния и енергиен пакет. Тогава много бързо изготвихме нещо, което не се хареса на много от колегите с а, е, много бързо и още на първо четене ние приехме този пакет и за това аз пледирам в областта на ЕТС а, е, просто да не се занимаваме а, е, с, а, а, с това. Нека да не се занимаваме с а, пакета. А, не бива да отваряме пакета. Трябва да стартираме третия период. Знам, че много, много хора се чувстват несправедливо ощетени от така наречените бенчмарки. От 2008 година сам а, а, започна да преминава голямата еуфория от срещите за климата, концертите за климата и така нататък. Така нататък. Видяхме, че Европейския съюз не взема подобаваща позиция на срещите за климата. Мисля, че службата за външни дейности трябва да разгледа а, нещата от този ъгъл. Трябва да стане ясно, че Европейския съюз не е просто наблюдател, а трябва да бъде участник в процесите. Трябва също така да сме наясно, че сами няма да можем да спасим планетата. Необходимо ни е участието и на други а, големи нации, на други континентите също трябва да започнат да а, намаляват своите емисии на въглероден двуокис. А, енергийната ефективност, мисля, че това е ам, правилната посока, в която се насочва докладчика в а, своя доклад. най-добре е да пестим а, енергия без да се питаме как е произведена тази енергия, най-добре е направо да започнем да пестим. Можем да направим много по отношение на а, повишаване на енергийната ефективност на жилищата а, и на сградите. А, нашата задача е да поставим ясни рамки и да покажем на къде вървим, а, защото е важно малките и средни предприятия да имат достатъчно дългосрочен хоризонт за планиране, да бъде ясно колко трябва да бъдат намалени емисиите и трябва също така да кажем, че по този начин могат да бъдат създадени много работни места технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид все още не е достатъчно добре а, а, разработена. Имаме тук три възможности. Или да не произвеждаме никакъв въглероден двуокис, което за Европейския съюз означава, че трябва да затворим производство на стома, на химическата промишленост и мисля, че никой в нашата комисия не се интересува от това да бъде изнесено това производство извън европейския континент. Но А, ние във всеки случай трябва да се заемем с а, темата за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид. Страните трябва да хармонизират своето законодателство. А, мога да, да говоря за а, моята, моята държава, там това се, а, би трябвало също да се вземе предвид. Важно е да разпространим правилна информация за тази тема. Комуникацията е нещо много важно, защото иначе тук ще си водим дебат за а, Либия, за повишаване а, на енергийната а, ефективност. Не, някои смятат, че не трябва да се поставят изисквания, други не ние ще, се, ние ще се караме, ще се дискутираме, но трябва още предварително да информираме обществеността за смисъл от нещата и за това какво ги правим. И тук ни липсва все още много. Аз мисля, че при всички законодателни актове за климата, наред с оценката на въздействието върху околната среда и върху економиката, нещо, което се прави много старателно за в бъдеще, трябва да се направи и оценка на социалното въздействие за всяка страна членка. Тоест да се знае в всяка страна членка какво би могло могло да се случи, ако променим това или а, онова. Това искам да го видя във всички предложения на Европейската комисия за възобновяемите енергии. Един ден преди катастрофата в Япония се срещнахме с докладчиците е, е, в Сянка и си казахме, че не искаме да говорим за и против ядрената енергия. Това не е мястото, на което трябва да говорим за това. Аз самия съм против ядрената енергия, но тази тема трябва да не бъде включена в доклада. Мисля, че в областта на възобновяемите енергии, където има предложение в стратегията 20 2020 е, трябва да се споразумеем и да постигнем компромис а, и да видим какви ще бъдат целите в проценти за 2030 300 година. Защото това ще бъде ясен сигнал към комисията и останалите институции за това докъде искаме да стигнем и на къде искаме да а, вървим и всичко това трябва да го направим неутрално по отношение на технологията. Китай работи с петилетни планове, а, а ние тук работим с 40 годишни планове. Това понякога ме притеснява и работейки с такива планове, след 3-4 години всичко се отхвърля, понеже тенденциите се сменят а, ние а, не можем да кажем колко електромобили ще пътуват по пътищата през 2020 година, но бихме могли да кажем какви искаме да бъдат рамковите условия, които а, а, ще се изпълнят. А, мисълта ми е, че не трябва да казваме каква ще бъде технологията. Вече имаме отрицателен опит, работейки по този начин и не можем да кажем на държавите какви технологии а, а, ще се използват. Аз мисля, че имаме добри технологии, добри а, инженери и ако поставим добри цели, цели, те ще бъдат спазани. това, аз пледирам за това да бъдем неутрални, да не правим изявления по отношение на технологията. Аз мятам, че всички трябва да се постараем този доклад по собствена инициатива да бъде е, прият с голямо е, мнозинство. Е, не бива да отваряме пакета, защото говорихме през 2008 за включване на корабоплаването, но и това го отхвърлихме. Трябва да продължим да правим така. И трябва да заложим ясни цели за възобновяемите енергии настоявам всички законодателни предложения да бъдат оценени и от към тяхното социално въздействие за всяка страна членка и всичко това да се направи неутрално по отношение на технологията. Колежката Ек. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика. Много пространна работа, стратегически насочена. Сигурна съм, че ще има добри решения. Ще стигнем до тях поне след една седмица най-рано. Първата ни обсъждане с докладчетите в сянка ще е тогава. Първо, според мен, трябва да разглеждаме енергийната ефективност не само като инструмент е, за отношение към климата и инструмент за конкурентна способност – Смятам, че това се отчита и в е, съобщението на комисар Ротингер и на други съобщения от комисията. Също трябва да застъпим тази тема в е, досиета, като, например, регионалната политика, структурните фондове и общата селско-стопанска политика. В е, Швеция Съюза на земеделците е обещал да остане неутрален до 2030 година. Смятам, че е, това е, е добре, когато става дума за възобновяеми енергии. Така че обществото трябва да бъде част от решението в, в тази посока, което е напълно постижимо. Също трябва да се отнасяме много положително към новите технологии, към нововъведенията. Препоръчвам по време на седмицата за енергия да погледнете Примерно, изложбата за програмата, една съвместна програма между Европейския съюз и Штатите. Е, в Сименс има огромни турбини за слънчева, е, на база на слънчева енергия, което е отлично от гледна точка и на климата, и на енергийната ефективност. For the Christmas. Тя до коледа ли идва с тези звънчета? Та това е добре и от техническа гледна точка. подобни установки има в Испания и в Калифорния. Потенциалът е огромен. Също трябва да отразим мнението на комисар Хедебор, която направи сравнение с инвестициите по, като процент от брутния вътрешен продукт. 19% в Европа, в Индия 28%, много повече. И Южна Корея 35%, още повече. А Китай 48%. И прогнозите на комисията са, че 1,5% е, ще има увеличение – което все още не остава на половината на процента на вложенията на Китай. Така че трябва да се съчетаят постиженията на технологията с енергийната ефективност. Това е задължително, защото изключително важно. Целите. Според мен целите са добри те ни карат да работим и да постигаме резултати. Много се радвам винаги, когато някъде са поставени цели. А също така е добре да има и цели за отделните страни за енергийна ефективност. Не в такива подробности, както законодателството за климата, там бяха много трудни преговорите, но да е ясно, че има потенциал да има цели, за да видим какво може да се постига в различните страни. И най-важното да има европейски цели, защото европейските цели за енергийна ефективност а, да стигнем от 30 до 40%, всъщност оказват натиск върху комисията да направи предложения за нови стандарти, за нови технологии, за инвестиции, за нови политики. Схемата за търговия с емисии. Много неща има, по които може да се коментира, които могат да се изменят и подобряват. Но аз съм много против това да отваряме контията на Пандора, що се отнася до схемата за търговия с емисии. В момента и с въздухоплаването, и с морския транспорт е, вървим в посока на целите, е, повишаваме, подобряваме е, стандартите. Примерно в Балтийско море е абсолютно необходимо да се подобрат тези стандарти за корабите, които минават от там. Това са неща, които трябва да, над които трябва да поработим. А, за борбата с измамите. Когато преговаряхме по схемата за търговия с емисии, имах предложение. Комисията каза, че такива неща не е възможно да бъдат направени. Но сега комисията стига до там. Всъщност на последния триалог целият парламент, когато е, преговаряхме с е, френския министр, е, поставихме този въпрос и смятам, че трябва да се върнем на тази тема. Трябва да има регламент за прозрачността, както се случва и с борсовите пазари, за вътрешна информация и така нататък. По отношение на това да бъдем неутрални спрямо технологиите, да, много е важно. Банк, банките, да, ако, извинявайте, по инвестирането трябва, трябва да имате възможност да планирате своите инвестиции. Много компании го правят, планират, взимат съответните решения, така че трябва да има отразена и тази система. Но има и някои отрицателни елементи от гледна точка на пазара. И последен коментар за схемата за търговия за емисии. Има примери, когато държавите използват правата си, за да избегнат излизането на пазара. И дават, вместо държавна помощ, за да не се формулира тя като такава, дават допълнителни права за търговия на мисии. Мога да дам примери. Смятам, че подобна практика трябва да се избягва. Но не мисля, че трябва да започваме отново с законодателството за търговията с емисии, защото няма да свършим до 2020. Благодаря. Е, много интересно работиме с докладчика и докладчиците в сянка. Сигурна съм, че ще излезем с много добри предложения за пленарна зала, за да не се случи това, което се случи миналата седмица. Благодаря. Колега Пипа. Благодаря, колегата Пипер. Благодаря, господин председател. Искам да поставя няколко въпроса, тъй като някои от направените до тук коментари ме накараха доста да се замисля – областта на енергийната ефективност, ако въведем обвързващи цели и определени срокове за тяхното постигане, то ще поставим спирачка пред економическия растеж. Независимо от това какъв източник на енергия използваме, ще поставим пречки пред економическия ръст. Т.е. дори когато използваме възобновяеми енергийни източници, няма да дадем възможност за економически ръст. Вторият ми коментар е следният и надявам се, че а, той ще накара някой от вас да се позамислят. Международните агенции по енергетика са публикували прогнози за периода до 2030 година. Според тези прогнози до 2030 година със сигурност обемът на емисиите ще се увеличи в световен мащаб от 14 на 40 милиарда тона. В Германия ще имаме възможност да намалим количеството на емисии от 1 милиард на 700 на милиона тона. Това наистина е много. Но трябва да останем реалисти, да осъзнаваме за какво всъщност говорим. Говорим за протокола от Киото, за споделянето на тежеста, но трябва да ви напомня, че на Германия се пада дял от 75% от целите за намаляване на емисиите в европейски мащаб. Това е много голям дял. И трябва по-активно да се включат държавите от Южна и Източна Европа, държави, по отношение на които до този момент сме правили компромиси. трябва да сме наясно какви ще бъдат последиците за конкурентоспособността на промишлеността. В момента навлизаме в третия етап от прилагането на схемата за търговия с емисии. Това е чудесно, но какво означава това за цените на електроенергията? Последствията са увеличение на цените с между 30 и 40%. Последният ми коментар е свързан с изменение, внесено по параграф 2 от някои колеги. Някои колеги изискват да заличим формулировката за нашата загриженост нашата загриженост във връзка с това, че все повече предприятия изместват производствата си извън Европа поради високите цени на енергията. Не мога да приема едно такова предложение за изменения. Трябва да говорим с представителите на различни отрасли, които вече обмислят изместването на производствата си извън Европа поради прекалено високите цени на енергията. И наистина е скандално, че се внасят предложения за заличаване на формулировки, свързани именно с тази наша загриженост. Следващият оратор, колегата Гирек sprawozdawczynią, że... Е, Благодаря. Съгласен съм с е, докладчикът. Устойчиво вият растеж е най-важното нещо. Растеж, при който отчитаме и екологични съображения, и, и въпроси на економиката и социални аспекти. Особено сега в контекста на економическа криза – много често в официалните документи на Европейския съюз, когато се формулират задължителни цели, в този случай целите 20-20-20, е се бърка ефективността с економията на енергия и намаляването на потреблението. Смятам, че това не е правилно. Не знам какво са подписали нашите правителства, каква е била дефиницията на ефективност по времето на подписване на документите, но определено не става дума за намаляване на потреблението с 20%, а за увеличаване на ефективността с 20%, което са две различни неща – намаляването на емисиите до 2020 година с 20% или дори 25% е напълно реалистично. Но тази стойност не бива да се налага по административен път, защото ще доведе до ограничения на пазара. Postawimy przede wszystkim na efektywność. Tylko efektywność trzeba zdefiniować O jaką efektywność chodzi? Ja przed chwilą tutaj od jednego. Но ако търсиме ефективност, трябва и да я дефинираме по подходящия начин. Не следва това да предполага единствено економии. Ефективността може да бъде измервана посредством потребление на страната или на глава от населението, а може също и да бъде разглеждана от гледна точка на това как енергията бива трансформирана в работа. Тоест, трябва да дефинираме ефективността по правилен начин, още от самото начало. Ефективността трябва да се разбира като ефективност при използването на енергия за производство на конкретни резултати. В такъв случай, на базата на изследвания и на базата на нововъведения, ще можем да намалим емисиите. и да намалим и енергопотреблението, като повишаваме ефективността. И съм съгласен с докладчикът, че да се увеличи ефективността с 20% ще ни донесе повече от 20% намаление на емисиите. Може да стигнем дори до 30% намаление на емисиите. Но отново трябва да се върнем на въпроса как е дефиниран на ефективността, за да е ясно за какво говорим. И второ... Пакет климатично-енергетично... Дами и господа, Пакета за енергетиката и климата бе е, прият за всички страни членки с много малки разлики. Макар всяка страна да се намира на различно ниво на развитие на своята економика. За мен това е препятствие за намаляването на емисиите с повече от 20%. В Польша, например, ако разглеждаме реално ефективността и примерно санираме сградите и направим топлоизолация, и ако използваме смесено производство на електроенергия и топлинна енергия, а не само на топлинна енергия, ще получим много голям процент намаление на емисиите в индустрията. А в момента се изнася производство извън Европа и се наблюдава точно обратната тенденция. Ние налагаме ограничения и накрая ще се озовеем с енергийна криза в Европа напълно реално може да се случи и това. Благодаря, господин е, председател. От това, което чух, е, е, Останах с впечатление, че становището е балансирано и много смислено. Много от нещата, които исках да кажа, вече бяха казани, но що се отнася до протокола от Киото, вече сме постигнали добри резултати по отношение на емисиите от въглероден двуокис. Ако спазим обаче нашите обещания, трябва да продължим да работим ако искаме да намалим емисиите до 2020 година с 30%, със сигурност ни предстои още много работа до 2050 година някои от развитите страни ще достигнат 85-90%. Но що се отнася до Централна и Източна Европа, там съм малко по-голям песимист, тъй като те няма да достигнат 20% в установените срокове. А това е цел, която сме си поставили, за да не се повиши температурата с повече от 2 градуса. Намалението на тези емисии е свързано с доста големи разходи от друга страна. Съгласен съм и с господин Пипер. Бихте могли да го наречете скептик, но според мен той е реалист Кривата е експоненциална, започва плавно, след което рязко се покачва, т.е. трябва да инвестираме а, с течение на времето все повече енергия, за да, за да повишим а, а, резултатите. Т.е. в началото резултатите са впечатляващи са сравнително малко усилия и нарастват експоненциално вложените ресурси в течение на времето. А, трябва обаче да постигнем баланс баланс по този въпрос и по отношение на тези цели. което означава, че трябва да имаме по-добър енергиен микс, да тръгнем по нови пътища в производството. След Фукушимата първа предстои да преценим как, какво ще правим с ядрената енергия аз мисля, че трябва да се предефинират стойностите за емисиите в случай, че се откажем от ядрената енергия. Във всеки случай обаче трябва да подобрим ядрената безопасност и съхранението на отработеното гориво Въпросът с економията на енергия обаче не е единствения въпрос. Ясно е, че трябва да се пести е, енергия. Ето, например, строителната промишленост, която причинява около 20% от емисиите. Обръщам ви внимание на пасивните къщи и на финансовите инструменти, които ще ни помогнат по-ефективно да използваме енергията, което означава, че не е задължително да се харчат големи суми за економия на енергия, а и едновременно с това да не подкрепяме изграждането на пасивни къщи, особено в Централна и Източна Европа, където според мен предстои да се свърши още много работа. Господин Де Анджелис има думата. Си е президента. Благодаря, господин председател. Аз съм убеден, че що се отнася до енергийната ефективност, е, са не необходими ясни и високи цели. Що се отнася до климата, е, Целта ни е да намалим емисиите въглероден двоки с 20% до 2020 година. А, а, мисля, че тази тема, е, тази цел е, е вече на практика постигната, тъй като за момента имаме намаление с 17% в сравнение с 1990 година. Има също така и достоверни източници, които доказват, че целта трябва да бъде увеличена на 30% намаление до 2020 година. Но как, поставяйки тези цели, можем да се съобразим и с интересите на економиката, защото да намалим намалим емисиите с 30% за следващото десетилетие, а, означава, че трябва да се занимаем и с въпросите на заедостта, брутния вътрешен продукт, а, защото трябва да се направят допълнителни инвестиции, а, а ние желаем да осигурим бъдеще на а, нашия бизнес, който е отслабен от а, економическата криза. Ако се стремим обаче към една цел от 30%, политика. Политиката ни по отношение на климата трябва да бъде обогатена и допълнена с една обща инвестиционна и данъчна рамка на, европейск, на европейско равнище. Трябва да насърчим и разработването на технологии с ниски емисии. Искам да ви призова да продължим да се стремим към целта от 30%. Това обаче трябва да бъде част от интегрирана стратегия, защото аз се опасявам, че ние ще загубим ресурси, ще загубим енергия и така да се каже, ще изтървем влака и всичко това ще даде е, от отрицателни е, въздействия върху промишлеността. И последно по тази тема, следното. След Фукушима, аз смятам, че зелената економика във все по-голяма степен представлява бъдещето на нашата економика. Не само защото а, имаме нужда от чиста и безопасна енергия, а защото това е необходимо, ако искаме да гарантираме устойчивото развитие и устойчивото запазване на работните места. С оглед на економическата криза, в условията на економическа криза невероятно някои правителства подценяват този въпрос, но мисля, че трябва да окоръжим правителствата да преследват тази амбициозна цел. Господин Жадо има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите. Благодаря на колежката, че пропусна ръда си като докладчик Искам да коментирам няколко неща. Благодаря за работата, в която се ангажираме. Благодаря на колегите и за перспективите за дискусиите, които ще бъдат много интересни. В момента има поне три цели, върху които трябва да работим. Първо, очевидно, намаляване на парниковите газове. Това е основната цел на законодателството и се надявам, че ще успеем да постигнем един компромис, което никак не е лесно. Не е лесно, но в края на краищата, така както се посочва и в доклада днес, препратките към пътната карта до 2020 не са толкова, до 2050 не са толкова точни. Смята се, че 20% намаление е най-ефективно за намаляване на парниковите газове. Но също така се казва, че ако се постигне целта за намаляване потреблението на енергия, можем да е, тръгнем в е, посока, може би не най-добрата, но е, в посока на намаляване поне на 25% на вътрешна домашните емисии. И е, ние би следвало да базираме нашата дискусия минимум на тази цифра. Освен това, както коментираха колегите, е, много се дискутира целта, целите и това, че те са задължителни. Сега съм много изненадан да чуя, че колегите смятат, че е, енергийната ефективност при вложения саниране на сградите – означава да не работим за развитие, да не работим за економически растеж. Как може така? Защо можем да смятаме, че разпиляването на енергията работи срещу растежа и срещу развитието? Според мен е, това е абсурдно. сега, може все пак да се опитваме да разглеждаме документите на Европейския съюз и да видим, че там ясно се посочва, че намаляването на е, е, повишаването на енергийната ефективност всъщност носи развитие и на работни места, и развитие на енергията и на економиката. Целите за възобновяемата енергия, отново свързани с потенциала на економиката, с инвестиции, подобно на други страни, би следвало да засилим много целите си там за възобновяема енергия. И отново по този начин ще можем да се борим с климатичните промени, които реално е първата цел на нашата дискусия тук в парламента. И последно, ако ми позволите, според мен след Фукусима консенсуса, който имаме или който нямаме относно въглеродното производство, трябва да излезем от това понятие. говорим за възобновяеми енергии, говорим за ядрена енергия, за трябва ясно да си изясним а, позициите в това отношение. А, що се отнася до економиката, тук дискутирахме с докладчика, първоначално текста беше много песимистичен. Параграф 2 се цитира, в смисъл схемата за търговия с емисии вече причинява много изнасяне на производството. Но няма никакви изследвания, нищо няма, което да ни докаже тези твърдения. Така че тук в нашата комисия ние успяхме да започнем една дискусия в детайли да, за да видим кои са секторите, нека да видим кои са секторите, където се изнася производство, кои са евентуално е, инструментите, които трябва да бъдат подсилени или какви да бъдат създадени, за да се справи с този въпрос. Нека да работим сектор по сектор и нека да не забравяме, че има пък отрасли, които печелят от всичко това защото се създават много повече работни места, много повече благоустройство се създава, ефективност в енергопроизводството и така нататък. Така че ние лично трябва да престанем да говорим само за изнасяне на производство, трябва да сме наясно, че има и ползи за всички отрасли на економиката и трябва да търсим да решим проблемите конкретно на отраслите, които са засегнати от изнасянето на производството, а не да говорим, че борбата за клим... с климатичните промени е катастрофално за економиката. А в това време Калифорния, Южна Корея, Китая е, инвестират толкова много в зелената енергия – в е, възобновяемите енергии и така нататък. Смятам, че е, ще с подръковството на нашия докладчик ще постигнем добри резултати в това отношение. Благодаря. Благодаря, госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. В началото се чудех дали да взема думата или не по това проекто становище за доклад по собствена инициатива. Трябва да сме много внимателни, когато говорим за законодателни мерки. Мисля, че разискванията ни за законодателните мерки са много по-малко интересни от днешното, например. Ще се огранича само с няколко коментара. Според мен важно бе казаното от господин Матиас, а именно, че парламентът трябва максимално да се обедини около обща позиция. В противен случай в доклада няма да има почти никакъв смисъл. Във връзка с намаляването на емисиите с 20% и евентуалното повишаване на тази цифра, сме изправени пред три предизвикателства. Първото е свързано с технологиите. Всички биха се съгласили, че ще трябва да изготвим план за стратегическите енергийни технологии, ако искаме да постигнем заложената цел. И то за всички сектори на енергетиката. През 2007 година бе изготвен план за стратегическите енергийни технологии. По него бяха изискани 10 милиарда евро. Европейският парламент гласува за 4 милиарда, но това не бяха бюджетни кредити за поети ангажименти. Към момента разходите за изпълнението на този план биха възлезли на 80 милиарда евро, а все още разполагаме с 4. Тоест, финансовото предизвикателство, свързано с технологиите, е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени. Кой, искам да ви запитам от министрите на финансите на държавите членки, е включил плана за стратегически енергийни технологии сред десете си основни приоритета? Какъв е изводът, че докато продължим да се концентрираме само върху финансовата страна, то няма да постигнем нищо. Парламентът трябва да застане на категорично становище, а именно, че тази сума трябва да бъде осигурена и то на ниво Европейски съюз. Не може само онези държави, които разполагат със средствата, да започнат да прилагат плана. За сметка на онези, където няма средства, но има много голям потенциал за използване на възобновяеми енергийни източници, например. Ще ви дам за пример Гърция. Там има огромен потенциал за развитие на сектора на слънчевата енергия, а почти не са изградени такива мощности. Само в някоя и друга сграда има соларни панели. трябва да се стремим към максимално ниво на енергийна ефективност и то на ниво Европейски съюз. В противен случай някои държави ще напредват по осъществяването на мерки, а други не, тъй като не разполагат с финансови средства за развитието на съответните технологии. И така ще се стигне до Европа на двете скорости. Ако искаме да прехвърлим или да се развиваме отвъд 2020 година, да си заложим по-амбициозни цели, трябва да сме единни. Какви ще са източниците на средства? Бюджетът на Европейския съюз, бюджетите на държавите членки, както и средствата по схемата за търговия с емисии. Можем да променим тази схема, но няма да постигнем особен резултат от това. Съфинансирането също е важно. Имам предвид средствата от публичния и от частния сектор. Комисията по бюджети не обмисли изготвянето на становище по този проблем, така че ние трябва да поемем водещата роля с нашия текст. Не са внесени много изменения. Аз внесох само едно, което се отнася до предизвикателствата, свързани с прилагането на мерките. Само 2% от малките и средни предприятия предприемат някакви мерки в тази посока. Тоест 95% в момента не правят нищо. За това не са необходими огромни финансови средства. Необходими са по-скоро образователни кампании, в които да бъдат включени всички професионални групи. Към постигането именно на такива цели трябва да се стремим. Имам предвид цели, които не изискват заделянето на големи финансови средства, но с които можем да постигнем ефект на ниво Европейски съюз. И радвам се, че докладчикът ще подкрепи моето изменение в тази посока. Председателят, благодаря ви. Имаме още седмина желаящи да се изкажат, но повече няма да включвам желаящи да се изкажат на списъка. До този момент ви оставях да се изказвате толкова дълго, колкото желаете, но сега трябва да сме по-дисциплинирани, да не надхвърляме две минути. Госпожа Улскок. Е, така, е, Толман. <clears throat> Е, благодаря. Искам да а, благодаря на докладчика за а, а, надлежно свършената работа, въпреки че аз не съм напълно съгласна с всичко, което се казва. както казах вече много колеги, на мен също ми се иска това също да не бъде документ, който предлага аргументация за и против ядрената енергия. Подобно на Матиас Гроте, аз също съм противник на ядрената енергия, но смятам, че е, този въпрос е, до такава степен беше застъпен в е, дискусията напоследък, че няма нужда да го споменаваме отново. Няма нужда да спираме работата по всички останали въпроси, докато еднозначно решим въпроса за или против ядрената енергия винаги а, има големи вълнения, голямо безпокойство, а, когато се случат някакви големи технически промени, защото не е ясно как ще се развие бъдещето. Това се случва във връзка с климатичните изменения. Много често борбата с климатичните изменения се противопоставя на конкурентоспособността. способността. Те обаче не са напълно, не са непременно противоположни. А напротив, ако искаме да останем конкурентно способни, трябва да направим нещо срещу измененията в климата. Вече се споменаха много държави, като е, Китай, Индия и така нататък, които правят големи инвестиции в адаптирането към климатичните изменения. Защо ние не го направим? Защо смятаме, че двете неща си противоречат? Затова аз смятам, че трябва да се заложат задължителни цели за енергийна ефективност. По тази тема съществува широк политически консенсус. Ако ефективно използваме енергията, с която разполагам, ще бъде много по-лесно да а, произвеждаме и да а, разпределим енергията върху енергоносителите. трябва да се намерят нива в а, самата система, а, на която да получим одобрение за възобновяемата енергия, за ветрената енергия, например. малките предприятия също трябва да станат енергийно ефективни. И по този въпрос са записани някои неща, споменават се и примери. Трябва да видим кои са сферите, кои са нивата, на които да зададем цели за енергийна ефективност, ако искаме да напредваме. А, иначе съм съгласна всичко, с всичко, което каза Матиас Гроте. А, едно нещо е ясно. Ние имаме нужда от инвестиции, защото енергията изчезва. Много енергия се губи по пътя към а, потребителя затова е важно да се инвестира в интелигентни мрежи. Не бива да а, продължаваме да пилеем толкова много енергия. Трябва да запушим местата, от които енергията изтича. А по въпроса за ядрената енергия трябва да направим отделен, изразителен документ. Госпожа Кавалио. Е, Госпожо председател, искам да поздравя докладчика за отличната работа. Искам да коментирам само един момент, а именно съчетаването на действия за борба с климатични промени с конкурентоспособността и економическия растеж. Това е възможно, но е, решението е по-сложно. Не само е, цели за намаляване на въглеродните емисии в момента 20% до 2020. Имаме и хоризонтални споразумения, примерно за въздухоплаването. Е, според мен решението да се смени е, целта за намаляване на въглеродните емисии е, повече от 20% трябва да е свързано с е, ефективни решения за конкурентно способност на отраслите, които са свързани с изнасяне на производството в чужбина. В някои индустриални е, сектори е, трябва да се търси обща економическа ефективност, за повишаването на тази ефективност. И това трябва да е част от международно рамково споразумение. Може да се търси някаква матрица, която да включва целите на всички страни за намаляване на емисиите с хоризонтални цели. Примерно, като хоризонталното споразумение за въздухоплаването. Има много изследвания, научни трудове, които дават пример как могат да се съчетаят тези подходи. Аз съм преглеждала тези изследвания за едно изследване на НП и с удоволствие ще споделя своите изводи. Също много се радвам, че комисията, която отначало се отнасяше по-предпазливо към тази идея, сега застава за подобно решение и се надяваме, че може да се стигне до решение за комбиниране на политиките за растеж и климат, борба с климатичните промени. Благодаря, господин председател. А, аз бих искал да водя дискусия с двама колеги. Първо с госпожа Херцог. Госпожо Херцог, вие сте права, че се нуждаем от а, а, един европейски влак, на който да пътуват всички, защото не е добре, ако някои се качат на влака, други останат на гарата. Но аз не бих а, е, изострил въпроса и не бих го поставил по начина по който го поставихте вие, свързан с а, е, финансовите средства, тези, които и сега имат да получат още. Е, и искам да попитам защо средствата за сближаване не се използват и за увеличаване на енергийната ефективност, защото повишаването на енергийната ефективност на сградите не е кой знае какво скъпо начинание. В Германия първо се появи политическата воля, възоснова на която беше разработен бизнес модел, а не обратното. Така че аз бих казал да на сближаването, да на това всички да вървим заедно напред. Въпреки това обаче трябва да се поставят изисквания и не може тук да се поставя темата за още пари. А, искам да водя дискусии с колегата Пипър, който каза аз съм засегнат. Аз се радвам, че тук се е, говори на езика на засегнатите, защото зелените обикновено говорят като засегнати. А, първо, това е едно хленчене на високо ниво и второ, изкривена картина на реалността. Това чухме от господин Пипер. Той а, се изказа така, като че ли Германия заради високите разходи за енергия трябва да бъде някаква индустриална а, пустиня. А, Германия да не биде много неконкурентно способна. Или пък не е точно обратното. Аз си спомням, че БДЕ е още преди няколко години излезе с проучване, което показа, че амбициозното увеличаване на енергийната ефективност е напълно съвместимо с добрата конкурентна способност. Да, наистина Германия и е, в Германия енергията е скъпа, но защото таксите за разпространение са а, големи в Германия не се налагат изкуствено завишени административни цени за тежката индустрия, за разлика от други държави. Но Франция, която има по-низки цени на енергията, няма по-силна индустрия. В Германия в областта на енергетиката се предлага двойно повече, в индустрията, извинете, двойно повече работни места, отколкото в Франция и в Украина, където енергията е почти безплатна, би трябвало индустрията да е в цветущо състояние. Така че картината на реалността, която ни представи той, е меко казано изкривена а, трябва да си кажем, че има положително съотношение между а, амбициозната и устойчива иновационна политика и конкурентоспособността. Конкурентоспособността без амбициозната иновация не може да се случи за в бъдеще. Благодаря ви. Колегата Хаси. Нека се включа и аз с няколко коментара. Нашата комисия работи в областта на промишлеността, научните изследвания и енергетиката. Но трябва да обърнем внимание и на целите за намаляване на емисиите. Някои основателни резултати от проучвания сочат, че Европа трябва да поеме на национално равнище до 2020 година по-голям дял в световните цели за намаляване на емисиите. Този дял трябва да е над 30%. Ако Европа намали емисиите си с по-малко от 30%, или дори с по-малко от 35 или 40%, то тя няма да поеме своя справедлив дял от е, усилията в световен мащаб. Този аргумент не се излага много често в Европа. По-често ще го чуете извън европейския континент. Що се отнася до намаляването на емисиите с 35% и повече? Колегата Жадо вече посочи, че в наскоро издадената пътна карта на комисията се посочва, че ако трябва да постигнем намаление с 80% до 2050 година, то в Европейския съюз трябва първо емисиите да се намалят с 25%. Тези 25% с оглед на ефективността на разходите подлежат на известна критика. Намаляването на емисиите с 25% би означавало по-забавен темп на намаляване на емисиите на национално равнище през следващото десетилетие. Мисля, че може да се изложат много добри економически аргументи за залагането на по-амбициозни дългосрочни цели за намаляване на емисиите на национално равнище. Имам предвид по-амбициозни в сравнение с 25% на национално равнище до 2020 година. Споделям напълно вижданията на колегите във връзка с енергийната ефективност. как можем максимално ефективно да използваме настоящия доклад за постигането на по-амбициозни цели в областта на енергийната ефективност. Дори комисията признава, че увеличаването на енергийната ефективност с 20% до 2020 година не се вписва в общия контекст на ниво Европейски съюз. Cook. By domestic means. And, a do... на увеличаването на енергийната ефективност с 20% до 2020 година би допринесло и за постигането на целта на намаляване на емисиите с 25% за същия период. И ако парламентът заложи цели по-малко амбициозни от тези на комисията, т.е. по-низки от 25% до 2020 година, то това би било в противоречие с нашата цел за укрепване и на политиката в областта на енергийната ефективност и за залагането на по-обвързващи цели в тази област. Колегата Тика președinte, o felicit și eu pe doamna Cizeli pentru raport. Eu aș vrea să insist... И аз искам а, да поздравя докладчика а, за проекта. Що се отнася до енергийната ефективност, искам да кажа а, няколко думи повечето колеги казаха, че ние можем да правим економии на енергия чрез мерки за енергийна ефективност, най-вече в областта на транспорта, но и на санирането на сградите. В бъдещата финансова рамка и в преработещата финансова рамка би трябвало да бъдат заложени по-големи суми за повишаване на топлоизолацията на сградите. трябва да не забравяме каква е целта за намаляване на въглеродния диоксид. А, напомням, че а, катастрофата в Фукушима и дебата за използване на ядрената енергия трябва да ни покаже, е, че за в бъдеще ядрената енергия ще става по-скъпа, отколкото е сега е, държавите, които в момента залагат предимно на ядрената енергия, ще трябва да преосмислят е, своя енергиен микс. Плановете за енергийния микс и възобновяемите енергийни източници ще трябва да бъдат преработени, за да се увеличи дела на възобновяемите енергии. Затова аз смятам, че страните членки спешно трябва да преразгледат своите планове, още сега да преразгледат своите планове за енергийна ефективност, за да могат да създадат предпоставки за по-добро използване на забновяемите енергии за в бъдеще. Защото едва тогава ще можем да говорим за нов енергиен микс. Господин Пирило има думата. Grazie Presidente per avermi dato la parola. Approfitto. Господин председател, благодаря, че ми давате думата. Искам да се възползвам, за да благодаря на делегацията от преподаватели и ученици от Реджо Ди Калабрия от Южна Италия за това, че са тук сред нас. Ето, гражданите на Европа ни случат. Дори чак толкова далеч, колкото е Южна Италия. Темата е много важна. Намаляването на въглеродни емисии, економическа енергийна ефективност, намаляване на разхода на енергия. Ние всъщност говорим и за това е, как да се разпределя потреблението на енергия. Темата е актуална за целия свят. Днес е, сутринта получихме съвсем недобри новини от е, ядрената централа в Фукушима. И трябва да бъдем много обезпокоени. Много от изказалите се тук е, коментираха, че трябва да има възможно най-голямо мнозинство за нашия доклад по собствена инициатива. И, и аз трябва да подчертая, че трябва да се постараем да не се повтори случилото се в пленарна зала миналата седмица, когато се оказа, че парламента не е на едно мнение по отношение на ядрената енергия. Що се отнася до доклада, смятам, че той е добре изготвен. Има някои е, изменения, с които съм абсолютно съгласен. Аз е, също ще подам някои изменения, които по скромното ми мнение ще подобрят текста. И сега искам да повдигна един въпрос – в края на доклада се говори за приоритет ни научни изследвания по отношение на климатичните промени. Но според мен ние не можем да формулираме прекалено много приоритети. Трябва да внимаваме, за да не се срещнем в последствие с е, трудности. Вярно, че сигурно сега се повтарям, защото като говоря последен, обикновено всичко вече е казано. Но трябва да внимаваме с целите за 2020-2030. Аз лично четох е, доклада за намаляването на емисиите, свързан с е, транспорта. И помня, че е, там се формулираха много важни мерки. Ecco, già in quell'occasione ho sperimentato che ci sono diverse posizioni che dobbiamo tendere. И винаги има, дори когато е ясно, че мерките са позитивни, винаги има различни мнения. Та, трябва да успеем да обединим всички зад един текст, който да има своето въздействие, включително и по темата за намаляване на въглеродните емисии и енергийната ефективност, защото нашата комисия вярно се занимава предимно с индустрията и с научните изследвания и с енергетиката. Господин Вебер. За да постигнем целта намаляване от 30% на емисиите на въглероден диоксид, трябва да задвижим поне три е, механизма. Първо, економии, е, намаление на потребление, което повишаване на ефективност, което означава повече инвестиции – възобновяеми енергии, безспорно. Там можем да се представим по-добре. И ако си поставим целта 30% намаление до 2020, трябва все пак да прибягваме до използване на ядрена енергия. Защото е, ние знаем от една страна тя има много недостатъци, но от друга страна основното и предимство е, че няма въглеродни емисии. Възнобя... Възобновяемите енергии не могат е, изцяло да заменят е, производството на електроенергия от изкопаеми горива и от ядрена енергия. И целта да се намалят емисиите с 30% означава, че ще трябва да прибягваме до ядрена енергия. Има инсталации, разбира се, и във Франция, и другаде, и трябва да ползваме тези инсталации, които не са в земетръсни зони. И е, те до момента биват контролирани от обществените власти за да не използваме ядрена енергия, дори зелените признават, че ще ни трябват е, поне едно поколение, 30 на години. Но трябва по-скоро да се работи за максимална сигурност, за абсолютна сигурност на инсталациите. А, изключително важно е да има обществено управление, да се продължава с е, изследвания – L'essentiel, c'est la sécurité. Et... Да се търси максимална сигурност и да има международен контрол. Първо европейски. Е, Европейската агенция може да контролира и да регламентира съответните инсталации и след това да има сътрудничество с Международната атомна Международната агенция по атомна енергия, защото в края на кращата не може да не използваме ядра енергия за момент. You, that, uh, make... Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да направим своя избор. През 1997 година един американски историк публикува книга под заглавие Възхода и падението на великите сили. В тази книга се излага тезата, че възходът или падението на някоя велика сила настъпва тогава, когато тя си постави амбициозна цел, надхвърляща възможностите и по-точно економическия и капацитет. Авторът на книгата обвързва възхода и падението на редица велики сили в миналото с техните военни амбиции. Но мисля, че и поставянето на прекалено амбициозни цели в областта на екологията може също да доведе до възход или падение. Германският колега Кофер заяви, че са много добри економическите показатели на Германия – но моето впечатление не е такова. Кан... Бившият канцлер господин Шрёдер допусна на въвеждането на екологосъобразни превозни средства в Германия. 20 000 на брой, 20 000 МПС, но единствено 200 от модела от тези превозни средства в момента действително са в движение. В областта на информационните технологии Германия се ползва обаче същевременно с репутациите, репутацията извинете, на световен играч. Госпожа Херцог, господин Бютикофер отправи забележките си към мен, за това трябва да реагирам, дори и с риск името ми утре да се опомене в унгарските вестници и да се, да се обвърже с предателство. От доста години работя вече тук. Не мисля, че Европейският парламент или Европейският съюз е благотворителна организация. Не мисля, че държавите членки гледат на Европейския съюз като на такава организация. Това сочи 7 годишният ми опит тук. Но по отношение на енергийната ефективност не можем да допуснем само една малка част от държавите да постигат целите си, а голяма част да изостават. Ако въведем обвързващи цели, то ще трябва напълно да осъзнаем, че някои държави нямат необходимите финансови средства за тяхното постигане. И така ще създадем условия за създаване на монополи на водещи промишлени отрасли извън Европа. Ние не сме избрани тук в Европейския парламент, за да отстояваме монополизиране на позициите на някои големи дружества. И моля, кажете ми, ако е имало случай, когато съм се обявявала за разходване дори на един цент от европейските средства, което да не е насочено към по-голяма конкурентоспособност. Господин Бютикофер за отговор. Господин Пипер представи нещата така, като че ли германската политика води до пълно усъкътяване на германската промишленост. А госпожа Херцог пък представи нещата така, като че ли политиката, ориентирана към енергийна ефективност, не е нищо друго, освен лобизъм от страна на Германия. Тези две становища някакси не съвпадат председателят. За това е добре да си отделим малко повече време за обсъждането на конкретни теми, на конкретни хипотези. Господин Пипер направи просто прогнози за бъдещето с оглед на настоящата ситуация. Мисля, че този доклад по собствена инициатива е добра възможност да осъществим нещо отвъд междупартийните граници. Той ще бъде добра възможност да успокоим малко топката в рамките на дебата. Аз също малко съм обезпокоен във връзка с поставянето на все по-амбициозни цели в тази област, защото в един момент виждаме, че не можем да ги постигнем или възникват обстоятелства, които не сме обмислили предварително. Свидетел съм на не една такава политическа инициатива, която се е оказала прибързана. frage des impact assessment dieses berühmte ist das wirklich alles sorgfältig mal durchgerechnet worden? при една друга тема извършихме оценка на въздействието, но в последствие се оказа, че има още много фактори, които не сме взели предвид. Затова наистина се обявявам за това много внимателно да се анализират последиците от политическите ни решения – мисля, че е добре да обсъдим принципния си подход в бъдеще. Смятам, че поне когато става дума за законодателни процедури, законодателни резолюции, трябва да си отделим необходимото време и да преценим дали анализа на евентуалните последици от решението ни е правилен или не. Вече от а, година не мога наистина да взема думата, така че извинявайте, че сега се разпрострях толкова. Господин Рансдорф. Не е особено учтиво, но аз също трябва да кажа някои критични думи по отношение на материали, идващи от господин Атингер. Вчера а, той беше тук на разговор и аз бях ужасно разочарован, защото това бяха празни приказки, които си разменихме. А, неща, които нямат нищо общо с реалните проблеми, които ние имаме днес в Европа. А, в пътната карта за Европа 2020 не се споменава никъде думата въглища, как е възможно той да говори за въглищата като енергоисточник, при положение, че те не се споменават другаде? Той кани представителите на промишлеността и говори, че трябва да преработи пътната карта 2020 и в новата версия не предвижда никаква роля за ядрената енергия. Защо това са се напълно невероятни неща? И можем само да съжаляваме, че стария комисар, комисар Пибалкс, напусна пост, защото той беше много, много по-добър от настоящи. Председателя казва, всеки може да прави каквито оценки си иска, това е негово право. Но нека да го направим тогава, когато водим директен разговор. Вчера беше поискан разговор да се помисли за альтернативни сценарии когато говорим за пътната карта. Господин Ронсторф, мога да ви е, успокоя и да ви кажа, че в Германия се води дебат за ядрената енергия. Председателя на една голяма народна партия е, иска да се, да се строят е, е, нови тецове, работещи с въглища, да можем да си изпускаме колкото можем въглероден двуокис във въздуха. Е, господин Ланен още не е говорил, сега ще му дам думата. Само в интерес на истината, казва е, господин Ланген. Комисаря Пибалкс, който се ползва с голямото ми уважение, трябваше да се съгласи по негово време да бъдат затворени двата големи аеца в Игналина. Сега, край на дебата, сега ще дам думата на комисията да се изкаже по темата, по която говорим. Господин Гот, ако правилно виждам, заповядайте. След което на, на докладчика, защото има и още точки в дневния ред. Господин Гота, имате думата. Uh, благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за много полезния доклад, за много интересния оживен дебат. Три момента ще коментирам. Първо, относно заключенията, които се съдържат в проекта доклада. Ние реално приветстваме много от тях. Има много полезни препоръки и те са много сходни с препоръките и политическите теми, които се е очертала комисията в пътната си карта. Първо енерги... Е, плана за енергийни технологии, за намаляване на въглеродните емисии, мисля, че не можем да прекалим с подчертаването колко важни са тези въпроси, както дългосрочно, така и за конкурентоспособността за бъдещата производителна индустрия в Европа. Защото действително в много индустрии ще има възможност за растеж. Второ, важността на инвестициите. В пътната карта и ние посочваме това – в е, заключенията се говори за важността да има нови финансиращи инструменти, за да може да се насочват инвестициите към нисковъглеродни технологии. Така че да се реализира економии на изкопаеми горива, които внасяме. И в контекста за бъдещето на европейския бюджет това са важни теми. Ние сме очертавали и преди, че има голям потенциал за енергийна ефективност в новите страни членки. И на базата на анализ е, мога да кажа, че сега разглеждаме по-подробно отделните цифри за всяка страна и оглеждаме какви инвестиции са необходими, за да се постигнат техните цели. Енергийната ефективност е третия момент, който бе изтъкнат тук и който също се съдържа в пътната карта, която е един от начините за постигане на нашите цели. С което стигам до втория ми коментар. Тук се докоснахте и до тази тема, а именно за ефективността на разходите за различните варианти за намаляване на емисиите до 2020. Вярно е, че когато комисията формулира пътната карта, намалението от 25% се базира на а, оценка на разходите и ефективността. А, смяташе се, че до 30% може да се постигне намаление 2030 година. Този, тази пътека е по-скъпа, разбира се, от е, намалението с 25%, което предложихме в пътната карта. И второ, комисията подчерта, че енергийната ефективност е, и засилването на ефективната енергийност ще ни доведе до това съкръщаване на мисите с 25%, а дори и повече. И трето, говори се за конкурентоспособността, ефективност, изнасяне на производството в чужбина, международните развития и климатични промени. Е, два коментара имам. Това са въпроси, които комисията следи много отблизо. Оценяваме изнасянето на производство в чужбина, когато правихме и оценка на въздействията още за законодателството за климат и енергия. Също така го правихме, когато правихме и пътната карта до 2050 година. Там също оценихме възможността за изнасяне на производството в чужбина. Говорим и за темата за разпределение на права за търговия и за емисии, свързани с потенциално изнасяне на производство. Смятаме, че рисковете са се намалили спрямо прогнозите ни от преди 3 години по две причини. Първо, защото и други страни предприемат мерки спрямо ангажиментите от Капенхаген, които не съществуваха преди 3 години, а също и Китай в 5 годишния си план се изпълнява ангажимента от Копенхаген, а и е, цените на въглерода са различни от нашите прогнози, така че би следвало е, нашите политики в това отношение да са достатъчно адекватни. Благодаря. Благодаря. Аз е, самия винаги Малко се безпокоя, като чуя думата за 5 годишни, 10 годишни планове, но сигурно защото съм по-чувствителен. А, давам думата на колежката като докладчик за заключителни думи. на дебата е била и ще ви... Беше наистина една много интересна и много оживена дискусия. Много колеги е, се изказаха, което означава, че докладчицата в Сянка и аз е, ще имаме тежка задача. Позволете ми да обобщя. Очевидно всички ние искаме да бъдат поставени ясни цели. И искаме да постигнем консенсус по отношение на това как какви трябва да бъдат тези цели. Трябва също така да гарантираме спокойствие в обществото, поставяйки правилните цели. Аз мятам, че до 2020 година вече са поставени достатъчно ограничения. Мисля, че ни трябва реалистичен подход. Трябва да оценим какви ще бъдат положителните, отрицателните страни на решението, които ще вземем. Трябва да оставим малко повече време на системата, за да може тя да се развие правилно. Трябва да говорим за енергийната ефективност. Интересна е също така и визията за след 2020 година. Мисля, че се спомена годината 2300 беше поискана технологична неутралност. Това също съм съгласна. И чрез съответните мерки трябва да насърчим развиването на нови технологии. А когато започнем някаква дискусия, много бързо стигаме някакси до Германия. Надявам се скоро да минат изборите в Германия, за да не излиза Германия винаги на преден план в нашите дискусии. Мисля, че а, предмет на нашите усилия трябва да бъде целия Европейски съюз и да предлагаме мерки за целия Европейски съюз. Както каза комисията, има много възможности за взимане на допълнителни мерки и там, където има такива възможности, очакваме повече стимули от Европейския съюз. За протокол от Киото трябва да кажа следното. Всички страни членки вече са надхвърлили целите заложени в протокола от Киото, с изключение на моята родина Словения. трябва да а, а, отделим повече внимание на насърчаването на инвестициите. А, малко са слаби формулировките ни в тази посока, така че аз ще разработя допълнителни предложения и а, устни изменения. Искам да ви обърна внимание на 29 абзац, където където се казва какво е нашето виждане, виждането на комисията ИТРЕ, а, какво трябва да бъде, ако искаме да надхвърлим нашите цели за климата и искаме да постигнем повече. ще се постарая обаче да намеря по-добри формулировки. Говорих за консенсус, за единство, мисля, че ние, Европейския парламент, трябва да постигнем а, единомислие, за да бъдем силни. Първо в комисията ИТРЕ И след това трябва да намерим общ път е, с Комисията по околната среда. Докладчик е, от Енви напусна заседанието, но той изслуша цялата дискусия и аз смятам, че ще успеем да а, е, изработим единна позиция с Енви. наистина трябва да имаме единна цел, не да искаме различни неща ако постигнем единство между Енви и Итре, на пленарно заседание мисля, че ще успеем да мобилизираме по-голямо мнозинство, за да дадем наистина ясен сигнал. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред. Остават още малко точки от дневния ред. Следва точка 22. Финансови правила приложим за годишния бюджет на съвета. Колегата Оди е нашия докладчик. Извинете, казва председателя. Обърках се, господин Калфин. Извинете ме, прочетох грешния ред. Колегата Калфин е докладчик. Имате думата, господин Калфин. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, we have uh... Благодаря, господин председател. Вече веднъж обсъдихме въпроса във връзка с финансовите правила. Очертахме и интересите на нашата комисия. Те се отнасят най-вече до правилата за разходване на средствата по бюджета на Европейския съюз в областта на новаторството и политиките за развитие. Няколко пъти текстът бе предоставен от парламента на комисията и след това отново връщан в парламента. Доколкото разбирам, парламентът има готовност за провеждане на гласуването през юни. Това е информацията, която получих от водещата комисия и госпожа Гресле, която е докладчик там. Възможно е да се стигне и до помирителна процедура с съвета. Смятам, че настоящата редакция на текста е много по-добра в сравнение с първия вариант. Упоменаваме няколко важни въпроса, които искаме да бъдат е, отчетени в финансовите правила. Те са следните. Първо, упростяване на финансовите правила, най-вече в областта на научно-изследователската дейност, новаторството и развитието. Второ, по-добри определения и по-ясни правила относно различните етапи от процедурата на подаване на заявление, разходване и управление на средствата. Трето, необходимостта от прилагане на подход, ориентиран към резултати. Това е много трудно в областта на научно-изследователската дейност, новаторството и развитието. Този проблем от части е залегнал и в настоящата редакция. Ще спомена и загрижеността, която бе изразена във връзка с така наречения допустим риск от грешка. Ставаше дума за избягване на грешки при освояването на средствата по европейските фондове. Разбира се, трябва да сме внимателни към разходването на тези средства, особено и с оглед на дейността на Сметната палата. Трябва максимално да намалим броя на грешките при освояването на средствата по европейските фондове. Но за целта трябва максимално да намалим и нивото на бюрокрацията – В противен случай заявителите ще изгубят е, интерес към европейското финансиране и по-конкретно към европейските фондове. Трябва да постигнем надлежен баланс между избягването на риска и строг надлежен контрол върху освояването на средствата не трябва да залагаме единствено на формалните бюрократични процедури, а върху същинския достъп до средства. Настоящата редакция на текста представлява положителна промяна, но Текстът не е достатъчно усъвършенстван. Предлагам някои допълнителни пояснения за определяне на понятието допустим риск от грешка, трябва да правим разлика между различните видове риск, например в областта на ОСП, на политиката на сближаване и на политиката за научно-изследователската и развойна дейност. Това са различни видове риск, които трябва да бъдат и анализирани по различен начин. Трябва да изчакаме изготвянето на правилата за изпълнение на финансовите правила, приложими за годишния бюджет. Към момента финансовите правила са повече или по-малко задоволителни. Има възможности за по-нататъчното им претворяване в правила за изпълнение. Бяха направени няколко предложения от научно-изследователската общност и по-точно за предварителното финансиране. Проблемът там е, че винаги когато се предоставя безвъзмезна финансова помощ, по нея има лихви. Много трудно е събирането на тези лихви и връщането им обратно на европейските институции. В текста се предлага решение на този проблем. Що се отнася до самата безвъзмезна финансова помощ, е разработена много по-ясна дефиниция – Текстът съдържа и определение на така наречените награди. Понякога се пред, а, предоставят такива награди за добри постижения в научно-изследователската дейност. но трябва да търсим възможно най-общи инструменти за, финанси... за финансирането на такъв вид дейност. Наградите не са сред тях. Предложих също така докладът да включва препратки към два много важни документа. Първият е доклад, гласуван от Европейския парламент и изготвен от нашата колега госпожа Карвалио. този доклад се съдържат много важни препоръки относно финансирането на научно-изследователската и развойна дейност. Вторият документ е оценка на експертната група на седмата рамкова програма. Той бе публикуван в края на 2010 година. Предлагам разработването на по-ясни, по-точни методи и на по- ясно определение на допустимия риск от грешка. Трябва да се направи разлика и между фондовете и държавите членки. можем да изискаме от комисията следното. Ако в рамките на изпълнението на дадена програма се установи прекалено високо ниво на грешки, то би трябвало да може да се обмисли цялостно преструктуриране на програмата. В заключение мога да кажа следното. Настоящата редакция на текста е една важна положителна промяна в правилната посока. Текстът ще послужи за основа на упростяването на освояването на бюджетните средства на Европейския съюз за научно-изследователска и развойна дейност. Текстът ще допринесе и за премахването на някои допълнителни тежести, като например бюрократични пречки пред научно-изследователската дейност. Ще се извърши допълнителна работа по правилата за прилагане. Това ще съвпадне с гласуването на текста, но като цяло ще, текстът задава една много ясна рамка. Много ви благодаря, колегата Оди. Merci, благодаря, господин председател. Благодаря на нашия колега Калфин за интереса, който проявява към цялата тема и документа, който е изготвил. Този финансов регламент ни дава възможност да помислим и за правното основание за мерките за упростяване, и е, приветствам е, и доклада на колежката Кавалю, където се е, постига до известна степен на решаване на проблемите на научните институции. Ще видим измененията, какви ще бъдат и резултатите от дебата. Първо, по параграф 77 комисията обяснява как си възвръща средства дължими и там има оплакване, че когато комисията иска да се върнат средства след проверка, при положение, че е имало спор, комисията автоматично автоматично взема дължимата сума от, да речеме, бъдещи е, средства, които се отпускат, да речеме, по дължими от шеста програма се е, отнемат от седмата. И ако комисията желая да продължава с подобен род компенсации, те не следва да го правят с текущи средства – Едно друго наблюдение е за разликата. Тук трябва да се търси вече правни специалисти. А не е наша работа, не е моя. Опростяването, което искаме, е как точно да се базира на правното основание? Дали да е нещо, което е общо за Европейския съюз? или да се търси е, упростяване на законите, които предполагат прилагане на съответната политика. Във всички случаи се коментира, че не бива да се стига до промяна на основните закони, но във всички случаи се поставя въпроса къде, къде да предвидим правното основание, от което имаме нужда, за да можем да изпълняваме доклада на госпожа Кавалю? И последни два коментара. Питам се и искам да видя и реакцията на комисията и на колегите, дали не е дошло време при оформянето на структурата на бюджета, е, член 40, дали не е редно там да се въведе идеята за отделяне на функциите и на инвестициите? Защото знаем, че Европейския съюз от известно количество години се интересува и от инвестиции, примерно Галилео и ИТЕР. И е, структурата на бюджета не бива само да отчита разходи и приходи, защото в такъв случай в един момент няма да може да отчита инвестициите е, за много големи проекти, които не се правят само в рамките на една година и които могат е, да надхвърлят дори една финансова перспектива. За това поставям въпроса дали е, когато се класират приходи и разходи, не следва да се отдели там и точка инвестиции. И накрая, не мисля, че сме дискутирали достатъчно е, в нашата комисия с комисията с бюджетния контрол, е, въпросата за допустимия риск, приемливия риск. Много е важна темата и не е трудна защото честно да ви кажа, не смятам, че гражданите днес ще приемат идеята, че можем да имаме допустим е, марш на риска на грешката. И да кажем, че когато определяме сумите, играем на този марш, на тази риска, защото от самото начало трябва да бъдем много внимателни. Дори самата сметна палата греши между приемливия риск на грешката, което е нормален инструмент на комисията, и също инструментите на одита, които са свързани с отчитане на изпълнение на бюджета. Подобни обърквания могат да доведат и до неточни отражения в пресата и зложелателни е, коментари, и включително и неточни такива. Затова е, смятам, че трябва да се изчисти понятието и в параграфа, така както е формулиран, не се разбира достатъчно добре дали става дума за броя на грешките или за сумата много е важно дали става дума 2-3 милиона е, или или 10 или 15 грешки, прости грешки, просто защото е, процедурите са твърде сложни. И сметната палата, която прави сондажи по структурните фондове, например, тя прави е, проверки и като прави проверки върху 180 плащания и намира 10 грешки с съвсем малки суми, е, пак излиза марш на грешка, който е доста висок. Така че трябва ясно да коментираме допустимия риск на грешката и да го коментираме в повече детайли, отколкото сме го правили до сега. Е Докладчика в сянка господин Бютикофер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Калфин. Ще бъда съвсем карата. Ще взема отношение по последния коментар, направен от господин Оди. Смятам, че идеята за допустим риск от грешки не е много проста. Може да се окаже доста сложна. Миналогодишният доклад на Сметната палата бе обсъден тук в парламента. В рамките на това обсъждане установихме, че по седмата рамкова програма има доста големи отклонения. Тоест има области, в които процентът грешки надхвърля значително маржа от 2%, достига до 5%. И мисля, че трябва да подходим внимателно, така че да спазим и философията залегнала в бюджета – Спомняте си какво стана с комисията Жак Сантер. Затова се обявявам в подкрепа на всички предложения, в това число и на предложенията на господин Калфин, например за въвеждането на механизми за корекция, за преструктуриране на програмите по време на изпълнението им. Така ще можем да осигурим едно определено ниво на гъвкавост и да постигнем баланс. Колегата Кавалио. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за отличната им работа. Както бе споменато, доклада за опростяването има 70 препоръки за упростяване на системата за финансиране за научни изследвания и иновации. От тези 70 в работната група отделихме тези, които могат да бъдат приложени незабавно, а някои, които вече са приложени от комисията, някои, които не са приложени, но не изискват изменения на финансовия регламент и сме ги включили в доклада на господин, в средносрочния преглед на господин Оди и е, тези препоръки, които изискват промяна на финансовия регламент. Стрес and we have to make sure that... И искам да прочертая, че трябва да направим така, че е, тези препоръки са включени в нашия доклад. Пет имам да изтъкна. Първо, по-широко известяване на научните на учените относно възможностите за счетоводни практики. Второ, въпроса за предварителното финансиране, съдържа се в текста. Трето, упростяване на механизмите за отчитане на времето. В момента той е много сложен. И четвърто, също спомената от докладчика, използването на награди. Мисля, че трябва да поясним. Не би следвало да се генерализира тази практика, но трябва да е ясно какво точно се разбира под награда и накрая да се намали необходимата от последващи е, проверки и ретроактивни корекции. Това е много важна тема, е, защото тя се съдържа в доклада за, опри... за упростяването. И е, смятам, че трябва много да следим какво ще се появи в финансовия регламент и много се радвам, че колегите отразяват е, съответно в нашия доклад по отношение на измененията на финансовия регламент тези неща. Благодаря. Госпожа Херцог вече не иска думата, защото всички мъдри неща вече са казани. Тогава ще, да, ще питам дали докладчика иска още веднъж думата. Господин Калфин, искате ли думата още веднъж? Или може би комисията? Няма никой от комисията. Добре, господин Калфин. Благодаря. Искам да благодаря на колегите, които отделиха време да прегледат е, документа, който трябва да ви кажа, че не е лесен за четене. Е, практически съм съгласен с всички основни моменти, които бяха повдигнати. Действително трябва да търсим поясняване, включително и господин Оди по параграф 117. Определено трябва да поясним какво разбираме под е, допустим риск на грешката. Съгласен съм с коментара, че много хлъзгав е терена, защото нямаме ясна методология. От друга страна, в е, водещата комисия докладчика много е, държи да се включи е, въпроса за допустимия риск на грешката. Така че в член 29, както казвам, трябва да имаме и ясна методология. Как се оценява този риск, какви са критериите и така нататък, защото съм съгласен, че в момента не съществуват критерии и пресата, и общественото мнение са объркани, какво означава това, цифрите са объркващи и ако ще се използва това понятие в финансовия регламент, то трябва много ясно да бъде дефинирано. Също господин Оди коментира за разликата между инвестиции и функции. А, не знам дали трябва да включваме тук а, този въпрос или когато дискутираме следващата финансова рамка в структурата на бюджета. Заедно с а, колеги сме подали едно изменение да има отделен ред за големи проекти, независимо дали става дума за проекти за научни изследвания или в други области, именно за да не се получава смесване с настоящите програми на Европейския съюз. Ако можем да го включим в настоящия финансов регламент, добре, но а, вероятно ще, ще се направи в а, финансовата перспектива. Госпожа Карвалио повдигна няколко въпроса, които трябва да бъдат включени в а, е, прилагащите мерки на практика, но отново, ако тук можем да включим в текста някой от тях, ще бъда много доволен. Очаквам с нетърпение конкретните ви предложения и мисля, че в комисията всички гледаме в една посока и много се радвам от това, защото така работата ми става много по-лесна. С това приключваме дебата по тази е, тема. На 3 май в 12 часа на обяд е крайния срок за внасяне на измененията, ако не възразявате. Преминаваме към точка 23 относно мандата за тристранна среща във връзка с проекта бюджета за 2012 година. Колегата Бютикофър е, е нашия докладчик, са едни и същи, които вършат работата. Е, колега Бютикофър, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на четири неща. Първите две, които са ми най-важни, ще спомена на първите две е, места. От голямо значение е наистина да се отнесем сериозно към стратегията Европа 2020. Точно за това първия абзац на а, моя а, проект е доста емфатично формулиран. А, необходими са ни значителни, координирани, адекватни финансови задължения, за да можем да изпълним приоритетите. Госпожа Херцог, която за съжаление си тръгна, а, обикновенно казва това. Аз днес вместо нея сега ще кажа, че а, всичко, което планираме с Европа 2020, може да го изхвърлим на буклука, ако не го подплатим с съответните средства. Това е централната задача, която трябва да изпълним ние. Второто важно нещо, това е моят абзац 6, е следното. Трябва да внимаваме някои големи проекти да не се намесват в планирането на бюджета. А, вчера в дискусията с господин Оттингер той за моя радост каза, че той а, не смята, че ИТЕР непрекъснато трябва да интерферира и да пречи на проектите за финансиране по по-конкретни теми, например в областта на енергетиката. Тоест, това са две различни неща и те трябва да се обсъждат по-отделно, без значение от това колко е голям възторга ни е от проекта ИТЕР. Във всеки случай не бива да допускаме големите проекти от типа на ИТЕР или Галилео а, непрекъснато а, да тендират към това да ни а, пречат да изпълняваме нашите е, приоритети за научни изследвания, отнемайки им средствата и по този начин да е, пречат на предвидимостта на тези проекти. За това аз мятам, че в бюджета трябва да се вземат съответните мерки. Третата ми бележка, няма нужда да обяснявам на тази комисия надълго и на широко, е, е Äh, ähm, Трябва да се подобрят е, е, условията. Е, ако искаме да изпълним приоритетите на стратегията Европа 2020. И последното, което искам да кажа е още веднъж въпроса за малкия бизнес, перспективата на малкия бизнес – акта за малкия бизнес е ефективен, ефективен в а, две отношения. Защото а, наистина голяма част от средствата достига до малките и средни предприятия. И второ, защото има висока ефективност в управлението на тези средства. Това за мен е ясно, без значение как ще се казва рамката, но във всеки случай ние не бива да забравяме колко е положителен наш опит с а, а, тези програми. Но казвам го, защото знам, че има други хора, които в този парламент и в тази комисия се изказват в смисъл такъв, че всички програми не трябва да се вземат толкова на сериозно, всички програми трябва да се интегрират една с друга. Мисля, че това не е добър подход. Мисля, че тези програми, които се оказват ефективни за нашите малки и средни предприятия, трябва да бъдат запазени и засилени. Следващия оратор е колежката Херцог. Благодаря. Като докладчик е, в сянка за господин Бетикофер, мисля, че е много добре, че той толкова сериозно се отнася към въпроса за бюджета и смятам, че е от ключова важност за нашата комисия да бъде, е, да има водеща роля в това отношение. Не можем да оставим само на финансистите да планират е, целите за 2020 и как да бъдат те постигнати. Три неща искам да коментирам. Първо, че бюджетът за 2020 трябва да подкрепя целите за 2020 и не може да се събудим 2020 и да кажем, о, ми ние не ги изпълнихме, защото е, нямаше време. Има си перспектива на начало, развитие и така нататък. И съответно средствата трябва да съответстват на целите. Второ, бюджета до 2200 е, е чакалнята за следващата финансова перспектива. И трябва да бъдем напълно и наясно с това какво искаме да постигнем и в каква посока се движи бюджета е изключително важно в такъв смисъл и смятам, че и докладчик и докладчицата в сянка са съгласни с това. А също бюджета 2012 покрива последните две години от многогодишната финансова рамка, но са направени много ангажименти и сега трябва да има съответните плащания. Трябва да настояваме да се платят тези а, ангажименти, защото иначе няма да, се, да има репутация Европейския съюз. Докладчика мисля, че каза всичко, което бе необходимо. Искам да подчертава, че напълно съм съгласна, напълно поддържам това ние да имаме активна роля в европейския семестър, защото именно по този начин ще се е, разграничим от практиките до този момент. Значи европейския семестър не е само финансово упражнение, то е и на, на предприемачество и на усилия на индустрията и затова съм напълно съгласна с господин Бютик Офер. Трябва да се осъществят плащанията и също така трябва да помислим, да намерим начин да се решат проблемите с е, мащабните научни изследвания. Говоря се за ИТЕР, е, Галилео и още няколко други мога да спомена. Трябва тук да бъдем настоятелни и да не се отказваме. Също за иновациите и Съюза за иновации. Ние търсиме да се разшири обхвата на нововведенията не само от високи технологии, но и в услугите, в гражданското общество, т.е. да има иновации навсякъде. Обаче ние нито с един цент не увеличаваме бюджета, което означава, че или ще се намалят средствата за на съществуващите проекти, или трябва да се търси увеличение. Иначе да се разширява обсега е, ще означава, че ще се намалят финансирането за съществуващите проекти. Така че трябва да искаме увеличение по този ред и по сходни на него редове. И още едно нещо искам да коментирам. Време е да се изготвят пилотните проекти. Ние изготвяме няколко, можем успешно да ги въведем. няколко сме въвели, а сега работиме и по нови. Аз лично ще дам предложение за един и се надявам, че е, то е в е, посока на е, така, зелена економика, за на, т.е. за напълно санирани и ремонтирани къщи, за които да демонстрират какво може да се постигне по отношение на енергийна ефективност. Тези къщи ще бъдат в различни части на Европа, така че посетителите ще могат да влизат, да виждат осветлението, е, мебелировката и така нататък. Смятам, че е изключително важно, ако искаме да имаме ангажимент. Благодаря. Колега Завакас. Колегата Завакас. Благодаря, господин председател. За да мога да бъда съвсем кратък, ще се изкажа на английски. Не останаха много коментари, които аз мога да направя, тъй като съм напълно съгласен с изложеното от докладчика и от госпожа Херцог. Въпроси като стратегията Европа до 2020 година, устойчива енергетика изпълнението на рамкови програми, изпълнението на акта за малките предприятия и други са много важни за нашата комисия и за групата на е НП. Но след като вече сте ми дали думата, нека да добавя някои неща. които според мен са пропуснати в това проекто становище. Това са важни въпроси като енергийни инфраструктури и къде планът за стратегическите енергийни технологии. Ако до този момент сме говорили за тези ключови области и сме ги упоменавали, а изведнъж ги пропуснем, то може да създадем впечатлението, че те вече не са важни за нас. Затова предлагам да включим темите, които току-що изложих в доклада. Можем само да ги споменем – И накрая ще се спра върху параграф 6 от проектостановището. Ще можем да обсъдим параграф 6, когато разполагаме с конкретни цифри. Но нека ви представя своето становище. От една страна бе посочено, че широко мащабните проекти трябва да бъдат обект на много отговорен подход с оглед на голямото количество средства, които ще се инвестират в тях. Не се опоменава проектът ИТЕР, упоменава се Галилео, но със сигурност се има предвид и ИТЕР. От друга страна, нека бъдем честни. От няколко години насам в Европейския съюз вече се разходват много значителни средства. Така че ако не успеем в тези проекти, то ще изгубим всичко инвестирано до тук. Трябва да гарантираме успешното осъществяване на тези проекти. Смятам, че във бъдеще трябва да проведем една по-задълбочена дискусия, но това ще е възможно, когато имаме конкретни цифри Ще видим и каква ще е позицията на комисията и на съвета, така ще можем да излезем и със свое становище относно поемането на пълната отговорност за реализирането на проекти като ИТЕР и Галилео. Това бе от моя страна за момента. Председателят благодаря, колегата Бютикофер. Ще бъда съвсем кратък, господин председател. Първо, госпожа докладчика основният докладчик във водещата комисия по бюджети, ми каза, че е напълно съгласна да включи в доклада някои от упоменатите днес точки. Благодаря на двамата колеги за коментарите им. Съгласен съм с госпожа Херцог за това, че werde ich auch ähm, ähm, anpacken, wobei ich sehr darauf hoffe, dass wir es dieses Jahr. Трябва да подготвим така нареченото ПАПП латинско. До края на тази година ще направим списък на потенциалните проекти. Става дума за пилотните проекти и подготвителните действия. Малко съм скептичен по отношение на плана за стратегическите енергийни технологии. Според мен не е възможно този план целите по който са чисто хипотетични да бъде финансиран със средства от бюджета на Европейския съюз. Той подлежи на финансиране единствено ако държавите членки поемат отговорността за разходването на средствата. Не трябва да създаваме фалшиви надежди, като обвързваме този план с бюджета на Европейския съюз за 2012 година. Единствено по тази точка не съм съвсем съгласен с вас, а иначе съм напълно съгласен, че трябва да включим още някои точки в доклада. Председателят, благодаря. 3 май, 12 часа на обяд е крайният срок за внасяне на изменения. С това преминаваме към точка 24, междуинституционалният диалог по въпроси, свързани с регулаторните агенции. Тази тема според мен е много важна. Господин Чарлз Чичестър е нашият представител в въпросната работна група. Помолихме го да докладва днес по темата. Темата наистина е много важна. Съжалявам, че е толкова малобройно присъствието. Радвам се, че господин Чичестър ни представлява в тази работна група и че работи по този въпрос. Имате думата. Thank you, благодаря, господин председател. Може би трябва да направим закрито заседание, и тогава всички ще искат да дадат, за да разберат за какво ще говорим. Аз успях да бъда назначен в тази работна група през моята политическа група, но на базата на това, че ние имаме ясен интерес в някои агенции, поне две ЕНИСА и ЕАСА. Да ви дам няколко така фонови знания. Това е последна точка, господин председател, нали? Затова ще говоря много дълго. Но ако решите, че съм ви омръзнал, покажете ми го. Та, фонови информация – този процес бе създаден преди две години и 2009 година, когато трите институции постигнаха съгласие да започнат междуинституционален диалог за европейските агенции, за да оценят какво се случва в момента и да постигнат общо съгласие за това как да се подобри работата на агенциите. Бе е създадена работна група, и а, е, тя имаше за цел да е, разгледа основни ключови е, моменти, примерно ролята и позицията на агенциите в институционалната картина на Европейския съюз, създаването, структурите и действието на тези агенции, включително финансирането, бюджетния надзор и въпроси по управлението. Парламентът Работната група на парламента се състои от 6 души. Госпожа Халк от Социалистите и демократите и Комисията по бюджет. Тя е председател. Госпожа Гресле също от Комисията по бюджетен контрол. Тя е от НП, както знаете, господин председател. Госпожа Йенсен от АЛДЕ, аз от е, консерваторите и реформистите, господин Ландън от Зелените и господин Месер Смит от е, независимите, макар че мога да призная, че не сме го виждали за заседанието. Срещаме се гордо веднъж месечно, за да разгледаме огромния обем информация, изготвена от нашите служители – за нас и е, има и е, по-нарядко срещи между трите институции. Комисар Шефкович води от страна на комисията тази група. Съществува, разбира се, и техническа група от е, персонала, който върши много работа в подготовка на заседанията. Работим по четири основни теми актуално състояние, критически анализ на проблеми, евентуални решения и е, неидентифицирани проблеми и е, начин за прилагане на предложените решения. Е, така звучи много оптимистично, но така или иначе, разглеждаме как се създават, къде са им седалищата, каква е ролята на приемащата страна, управляващия съвет, назначаването на директорите, административната подкрепа. Мога да влизам в големи подробности по тези теми. Дискутираме, например, дали трябва да има общ подход за създаването. Тези агенции нарастват по брой в е, времето понякога се създава така работен порядък и страните членки имат отношение към тях по, по много различни гледни точки, както открих примерно ЕНИСА. Um, Но страните членки, примерно, съвсем доскоро запазиха за себе си прерогативите да определят къде да бъдат седалищата на агенциите. Този процес се наруши напоследък с финанс... по отношение на финансовите органи, където парламента също бе ангажиран с решенията. И аз лично в работната група настоявам и на... именно парламента да може да има по-голямо тежест на мнението, къде да бъде седалището на дадена агенция, защото по този начин, поне това казвам на съвета, може да се избегнат трудностите, които бяха възникнали по, ред, по създаването на ред агенции. Влизам непрекъснато в различни функции, защото от една страна съм член на работна група, от друга страна съм докладчик за ЕНИСА, която е агенция, която има така, напрежения и включителни проблеми с седалището й. Първо за създаването. Дискутира се дали да има общи критерии за това как да се определя, дали да има една агенция, да се формулират общи критерии за подхода за избиране на временен директор преди да се назначи постоянен такъв. Ние сме в подкрепа на мнението на комисията, че комисията трябва да отговаря за това, докато агенцията не се изправи на краката си и вече не се създаде съответния процес е, за назначаване на директор. А съвета, съвсем не изненазващо, смята, че това е, не е въпрос на решение на комисията. Седалището на агенциите е вероятно най-деликатният аспект от е, целият въпрос. Страните членки решават помежду си къде да се установи дадена агенция и е, общо взето има един е, силен елемент на пазарене за това кой и коя агенция да вземе. В момента в една от страните членки има три агенции, което е много щедро. Освен това се предполага да има някакво споразумение между приемащата страна и агенцията, какво ще предостави на агенцията приемащата страна. Това може да създаде проблеми. В момента се питаме дали трябва да има изискване за общи критерии за това какво трябва да предостави приемащата страна. И, както казах, продължават дискусиите за това е, какви елементи да съставят решението за това къде да се установи агенцията. Освен това, има съображения как точно можем да стимулираме персонала да отиде в далечни краища на Европа. Те би трябвало да имат някакви стимули, като например прилична заплата. Агенциите имат своята структура, управителен съвет – там дискутираме какъв трябва да е състава, какъв е броя на управителния съвет, на членовете, как да се избират и каква да е ролята на Европейската комисия в, техня, в тяхната дейност. Тоест дали комисията да има право да налага вето на решенията на управителните съвети. Тази дискусия не е приключила, защото някои от агенциите имат управителен съвет и технически експертни комисии, които са огромни по брой в сравнение с реалния персонал, който работи в агенцията. Следващия въпрос, който обсъждаме, е общи критерии за назначаване на директора. Е, ролята на директора на една агенция е ключова – защото той или тя е връзката между ежедневната работа, управителния съвет на агенцията и е, страните членки и парламент. Има становища по отношение на това какви процедури да се използват при избирането на директор. До момента е, директора се назначава като общата тенденция и след това вече успешния е, кандидат се явява за, на обмяна на мнения пред комисията, но ние искаме парламента да бъде повече ангажиран в този процес, като остава да се види как точно ще се развие този въпрос, но съвета, според мен, трябва да отчете факта, че парламента след влизането сила на Лизабонския договор има много важна роля като защитен механизъм, така да се каже, за цялата процедура на избор. А може и да помага на съвета да се преодолеят определени трудности. Това по темата за назначаване на директор. Сега ще имаме ред заседания, имахме, където се опитваме да обобщим дискусиите и да изготвим заключения. Не сме го свършили все още, т.е. продължаваме да работим по този въпрос и се надяваме, че през есента ще е, стигнем до заключения и ще представим предложения за решение и че те ще бъдат прияти. Проблема е, че дори да успеем да формулираме общи критерии за бъдеще, вече има 32 агенции от един вид или друг и да се променят при тях нещата с задна дата е, меко казано, предизвикателна задача или трудна, или да не кажа невъзможна, ако въобще нещо може да бъде невъзможно. Но остава да видим дали можем в заден, задна дата нещо да направим. Та, това е картината, господин председател. Много, с голямо удоволствие ще отговоря на колегите или ще си поговоря с тези смели от тях, които останаха в залата за тази тема. Благодаря ви много за информацията и изказаното мнение. А, може би можем да предоставим на колегите с помощта на секретарията списък с агенциите, къде е тяхното седалище, с колко средства и с какъв персонал разполага всяка от тях. Няма нужда да знаем всички подробности, но един такъв списък би бил много интересен. Допускам, че ние Понякога, когато ни предстои решение, сме изкушени да създадем нова агенция, но винаги стои въпрос е, на къде ще се развие всичко това, как използваме нашите финанси, ефективна ли е работата, която тя върши. Това са поне два важни въпроса. Е, два въпроса, които трябва да се видят. Какви са резултатите е, и какви са средствата вложени? Има ли други пътища да се свърши работа, която върши агенцията? И междувременно аз споделям твоето мнение, че междувременно някакси автоматично се създават агенции. Това не винаги е ориентирано към същността на нещата. А, ти даде просто един пример с а, Ениза, но в момента, в който се появи конкретен дебат по някакъв а, конкретен въпрос, а, а, разговор става много емоционален и много труден. А, затова много ти благодаря. А, че ни информира. А, може би съм пропуснал, но а, кажи кога се очакват а, а, конкретни резултати за графика, за това, как, за това кога се очаква да се вземе решение, кога парламента ще трябва да каже как желая да бъдат нещата за бъдеще. Лично ме интересувам. Не искам да пререждам други колеги. Ако искате да се изкажете, заповядайте. Ако, ако не, Джаус може да отговори на този за сега единствен въпрос. Well, Chairman, I think the, um, the aim... Господин председател, възнамеряваме да приключим работа до края на тази година, до края на 2011. Според графика ще се проведат допълнителни срещи през лятото и през есента, както на вътрешно ниво, така и три странни срещи. Но както знаете, желанията, намеренията понякога нямат нищо общо с крайния резултат. Председателят. Благодаря ви. Няма други желаящи да се изкажат. С това приключваме разискванията и по тази точка от дневния ред. Нека припомня на останалите колеги, че в 12.30 ще проведем още една кратка среща. Според мен е важно подобаващо да се сбогуваме с досегашния ръководител на секретарията. Решението му да ни напусне бе доста внезапно. За мен е важно да присъстват колкото се може повече колеги, така че моля ви, останете. Надявам се, че някои от онези, които си тръгнаха по-рано, също ще дойдат в 12.30. Джайлс? Исках само да попитам дали ще се срещнем тук в залата или пред залата. Пред залата, казва председателя. Добре.